трябва да направя едно съобщение. От групата на европейските консерватори и реформисти поиск, а, получих искания за назначение в комисиите. Списъкът ще бъде включен в протокола на това заседание. Ако не са получени коментари преди приемането на протокола, тези назначения се смятат за прияти. Утре от 9 до 1 и от 3 до 5